Okay, um, I was waiting, hoping we might get some. Добре. Аз изчаквах да видя дали ще има малко от докладчиците в е, сянка по така, паралелните докладчици за паралелното банкиране. Но я, още не. е. Сега първо нека да приемем дневния ред. Ако нямате предложения за промяна, приемам, че сте съгласни. Имам страшно много съобщения на председателя. 9 октомври, вторник, ще има смяна на залата и затова трябва и да започнем на време. Затова имайте предвид, утре сутринта ще заседаваме в PHS 3C50. Не тук, утре сутринта 3C50. И след това ще се върнем отново тук, утре след обед. Това е поискане на администрацията, за да може да се проведе и в тази зала едно мероприятие на друга комисия, което е необходимо да се състои тук. В 9.30 изслушването с Марио Драги. Е, преди това имаме и друга точка, която е подобряване на финансирането за малки и средни предприятия. Докладчик Дебекер, Ако тези, които искат да участват в дебата, трябва да са тук в 9, иначе няма да успеят. Изслушването за банков надзор. Нека да припомня на депутатите и всички други, които се интересуват, е от 9 до 1 часа. Това е публично изслушване по темата. Организирахме го много набързо, нямаше достатъчно зали. За това ще се проведе в АСП 3G2. Това изслушване може би ще успеем да получим и зала, където да се присъства само за слушане. Защото АСП 3G2 е с ограничен брой места. За това напомням на всички, които се интересуват, че ако не можете да заемете място в залата, може да го слушате по интернет, а, може би и по принцип можете да не се трудите да не стигате до залата. Агенците за кредитни е, рейтинг е, след на 13 септември имаше триалог. Ще се опитаме да се срещнем с е, постоянния представител на Кипър за да обсъдим как ще продължи от тук нататък срещите е, между трите институции, които за момента никак не върват добре. За регламента за е, капиталовите изисквания 4 е, имахме среща, комисар Барние също беше там и той потвърди намерението да се приключат преговорите до края на този месец. По някои въпроси са постигнали ам, е постигнат напредък, като например дефиницията за капиталовите изменения на малките и средни предприятия, но има други въпроси, които не са решени и доста ще трябва да се потрудим, за да постигнем решение. Следващата среща за триалога е в четвъртък, след това ще има и техническо заседание. За КАП-2 също има среща по триалога през октомври Коментира се хармонизацията, дефиниции, изключения, задължения за потребителите и така нататък. Много бавно напредваме, особено за приложното поле, защото и двамата са законодатели се различават много съществено в позициите си ще има техническа среща, за да се преодолеят всички въпроси, които могат да се решат чисто альтернативно варианти и допълнителни, за да не бавиме политическия триалог. Предполагаемите дати са 17 и 22 октомври и много съжалявам, че употребих термина технически триалог. Това са технически заседания, но вие знаете. До сега са а, проведени също срещи по законодателството по двете законодателни предложения за бюджетен надзор и банков надзор. Няма да... Това е доклада на господин Гозет, няма да го изчитам до края. Има известен напредък на неголям по доклада Ферера, като се има предвид колко важни са въпросите в доклада Феврера. Много неща всъщност бяха постигнати на последната среща по триалога. И е, последният триалог се занимаваше само с този доклад. Последно изглежда разговорите ще се разделят на две по двете законодателни предложения. съвета обаче е, ние. Аз се обърна към съвета с а, е, забележката, че всъщност не така бе даден мандата им, за да работят по а, този документ а, и те се съгласиха с мене. Надявам се, че така ще предотвратим и а, вземането на прекалено бързи, прибързани решения. Сега, паралелното банкиране. Вече смятам, че мога да дам думата на докладчика господин Алхадори, за да коментира измененията. Благодаря, колеги. 36 изменения. Като цяло, голяма част от предложенията са последователни. Те допълват текста, който сам по себе си е много добър. Ще имаме среща с докладчиците в сянка, за да доизчистим някои компромисни предложения и за да можем в Страсбург да гласуваме един пакет, който надявам се ще бъде одобрен така, че да даде едно ясно, силно послание на, е, от името на комисията за това да се направят едни по-конкретни решения. В е, случая ние призоваваме. Е, Колегите да направят не само е, квалитативни оценки на тази паралелна банкова система, а призоваваме също комисията е, да реагира в посока на създаване на регламенторна рамка. Ние в е, общите аспекти в, до голяма степен сме постигнали съгласие. Нека да обърна внимание на някои моменти. Някои колеги искат е, инициативи за регламентиране, няколко е, настоявания в такъв смисъл регламентиране на тази паралелна банкова система за цел да се преодолеят белите полета в съответната материя. Госпожа Уортман Кол е, подава изменение 25-то, е, което ще даде възможност за изготвяне на е, компромисно решение. Много колеги говорят за необходимостта за стабилизиране на системата. що се отнася до това, че съществува тази паралелна банкова система, може да се обърне внимание, че има и известни положителни аспекти в нея. Действително, сигурно има такива, но а, в края на кращата системата се осложнява. Има настоявания също за изготвяне на доклад за транзакциите и за база за оценка на транзакциите не само в евро, с цел да има прозрачност. Аз лично съм за това. Е, системният риск. Е, комитета, е, който наблюдава системния риск, трябва да е в състояние да реагира достатъчно ефективно. Има ред предложения на колеги, които смятат, че трябва да има равнопоставеност в конкуренцията между основните, традиционните банки и, ба, и институциите от паралелната банкова система. Също така трябва да се отчитат, счетоводните отчети трябва да се базират на реални стойности. Регламента за капиталовите изисквания 4 е, според колегите ще е инструмента, който ще даде възможност да се е, преодолеят е, крайностите в е, сделките на паралелната банкова система. Разширяването на този регламент, който да покрие и институции, които не са традиционни банки, се счита за добра, добър вариант. Има такива предложения, които аз вкарвам в текста. Има също ред изменения за настояване за по-голяма сигурност, за фондовете на паричния пазар – в края на кращата ние не живееме изолирани, трябва да следим и какво се случва в е, Съединените щати, например. Има предложения за реформи, т.е. има колеги, които смятат, че ще направят предложения за реформи на подобни фондове и то в посоката на е, основния текст, който предлагам. Някои е, колеги призовават комисията да направи нещо за фондовете на паричния пазар с цел да се доближи до регламентирането на дружествата за колективни инвестиции. Що се отнася до защитата на потребителите, има няколко пропуски, които трябва да направи нещо по въпроса. Като цяло, госпожо председател, имаме съгласие по основна част на текста и на така, основните аспекти, в които се движим, така че смятам, че ще успеем да постигнем компромиси, ще ги обсъдя с текстовете с е, докладчиците в сянка и се надявам, че е, до е, съответния срок ще успеем да направим предложения, които ще бъдат подкрепени от колегите. Корин. Корин. Благодаря. Искам да благодаря на Саид за уводните думи относно това какво да правим с внесените изменения към доклада. Оставам с впечатлението, че в много ключови области ставаме свидетели на сближаване на позициите както и вие казахте. За мен е много важно да осъзнаем рисковете от паралелната банкова система. Тя обаче не трябва да се разглежда само като риск. Трябва да видим как можем да създадем необходимата регулация и как да избегнем ситуация, в която ще има злоупотреби с тази система. Освен това трябва да се избегне регулаторната тежест, която евентуално ще дойде от директивата и регламента за капиталовите изисквания. Трябва да има законодателство – в тази връзка. В същото време не трябва да има припокривания или разминавания. Това е и подхода, очертан от вас и ето защо ние смятаме, че той е важен. По отношение на защитата на потребителите, тя е важна част от това законодателство. Ние трябва да се борим за такава защита, да видим къде има нужда от допълнителна регулация, за да се защитят потребителите както трябва. Някои колеги биха искали да се забранят финансовите продукти, но опита показва, че така или иначе се намират канали за действие, така че би трябвало да има стабилна прозрачност. Това е по-добрия начин да се действа и това е от интерес за потребителите. По отношение на събирането на данни, има изменения, които подкрепят създаването на централна база данни. Аз съм внесла изменение тук. Не съм на различно мнение, но смятам, че е важно да се види как точно ще се събират данните. Комисията също трябва да разгледа този въпрос, да имаме повече гледни точки и да видим какви данни вече има, какви липсват, кой трябва да ги събира – Всички тези въпроси трябва да се обсъдят и не трябва да се стига до припокриване. Като гледам големия брой изменения, мисля си, че можем да стигнем до обща позиция по този аспект. Не чух от вас нищо във връзка с разделянето на инвестиционното и търговското банкиране. Има няколко изменения, които говорят за това, че темата трябва да се разгледа в по-широк контекст и едва ли ще се изненадате, когато чуете и с оглед на дебатите по комисията Ликанен – Та едва ли ще си знадате, когато чуете, че нещата не са черно-бели. Но аз подкрепям тези изменения. По отношение на третирането на секюритизациите, има обща линия в измененията по отношение на регулирането на фондовете на паричния пазар. Мисля, че това, което предлага Волфган Клинц е нещо добро да третираме тези фондове в рамките на ПК и ПЦК. Освен това ми харесва и позицията на Вернер Ланген по този въпрос. Когато говорим за регулацията на фондовете търгувани на организирания пазар, аз съм съгласна с комисията. Комисията обаче трябва да разгледа насоките на ЕСМА в тази връзка. Мисля, че ще е възможно да намерим общата позиция тук. Мисля, че трябва да се опитаме да разгледаме всички аспекти, възможно най-подробно, да видим къде се крият проблемите и там, където е необходимо да създадем допълнителна регулация. Вие може да разчитате на нашата подкрепа и аз съм готова да обсъждам компромисните изменения в подробности. Благодаря. Благодаря, Волф. Скъпи колеги, Неоспоримо е, че една основна, една основна, основна причина за глобалната финансова криза това е регулаторния арбитраж. Ето защо там е, където става дума за традиционния класически банков бизнес, трябва да обърнем внимание особено на това. Е, този пазар се развива непрекъснато, много дейности, размножават се дейностите, много неща се предлагат е, в паралелния банков пазар. Ето защо е, трябва да се обърне внимание на този сектор. Сега термина паралелен банкова система е не особено, не особено удачен, защото shadow, английското и немския термин, означава някаква сива, че черна зона, която нещата, в която нещата не са регулирани достатъчно добре, така че разбира е, подразбира се, че трябва да се подобри е, прозрачността. Ние сме направили предложения за изменения, аз съм направила такива, това означава, не означава, че е, не съм съгласен с предложението на колегата докладчик в основни, е, е, в основни линии. Е, напротив, мисля, че е, сме в състояние да е, предложим компромисни решения, които да се приемат от всички доклади в сянка. Въпреки това имам няколко е, бележки. Струва ми се, че разбира се, целият банков, паралелен банков сектор се нуждава от повече прозрачност. Това е ясно. Тук става дума за това, че не само в Европейския съюз, но и извън него трябва да се разберем, да потърсим съгласие с нашите партньори в САЩ за постигане на такава по-голяма голяма прозрачност в този паралелен е, банков сектор. Е, е, предложенията на докладчика до кога, за сроковете всъщност, ми се струват малко агресивни или твърде амбициозни, твърде амбициозни. Не смятам, че сме в състояние до началото на следващата година, идващата година, остават и няколко месеца, да можем това, това да, да, да се осъществи. Ако можем в рамките на следващата година да го направим, ще бъде добре. Е, много от мерките е, в, е, могат да се осъществят и в рамките на сегашната съществуващата директива. Имаме регламенти, правила в рамките на директивата USIT, които е, сега юзец 5 и 6, новите варианти ще бъдат е, преработени и ми се струва, че е, можем да потърсим нова дефиниция на eligible assets, допустими активи. Това, което предлага юзец е относително сигурни така, ценни книжа и върху това да стъпим. Колкото за паричните е, фондове е, много е, се направи в последните месеци. Има желание за диск дискусии от тези, които предлагат такива фондове на паричния пазар. Предлагат се, е, водят се различни дискусии е, в различни е, състави по темата и до сега това, което се пред... участниците в този паралелен банков сектор се проявяват особен интерес към този въпрос А Йоско също, за Йоско също гледа много сериозно на това. Производ... промишлеността, индустрията, господин Шапиро и така нататък, този техния подход не е най-добрият. Сега не съм сигурен дали подхода Синев е е, е вярния, може, който се използва твърде е, е, много в Европа. Бинав е, вариант, е, подход с вариант, е, променливите е, също трябва да се огледа. Аз мисля, че в е, рамките на преработената ЮСИЦ много от е, е, целите, които си поставяме, могат да бъдат е, постигнати. Е, колкото до финансов и потенциален е, отчет, финансовото и потенциално е, отчитане, това е добър елемент, приветствам го. Това докладване трябва да бъде лесно осъществимо. Важно е, че при, преструктурирането и при разписване на тези разпоредби трябва да е, заложи много ясно е, е, да разпише много ясно е, задачата, е, защото не, не разбирам защо трябва е, всеки път е, отново да се започва е, знаем аргумента за това, че ще гарантира ликвидност и така нататък, но може би трябва да помислим дали да отидем толкова далеч. Единствените, според мен, факторите, които движат е, е, тези проблеми, би трябвало да имат е, свобода на действие, сами да решават и за, по отношение на катовете, и ако е, изберат този подход, да могат да определят колко е, размера за да преценят до каква степен е удачно, уместно и целесообразно да прилагат хейркатове отново в този е, момент трябва да е, действа, да, да има е, абсолютна прозрачност. Сега отново за фондовете на паричния пазар. В кризата, кризата показа, че и тези фондове, които са фиксирани към долара, се оказаха нестабилни. Е, тук се търси не е, е, печалба, не дохода, а сигурност. И от тук трябва да помислим дали първите две точки в, да наблегнем на тях в нашите разпоредби, в нашите текстове, именно сигурността и гарантирана ликвидност. Дали да не потърсим решение като в Америка, например, е, след даден, е, според, на дадени периоди, е, дневно, ежедневно, месечно и така нататък, да се осигурява съответния процент, 20, 15, 16 и така нататък. Но толкова безрисков, като толкова безрискови в миналото не са били тези фондове и е, опита ни показва, че, че числата също не, не, не говорят за достатъчна прозрачност. Е, е, Оказва се, че един фонд изведнъж изпада е, в трудности, е, трябва да бъде спасяван от спонсор, банката спонсор. Е, тези банки в десетски случаи преди глобалната финансова криза са скачали на помощ, са идвали на помощ на тези фондове един основен проблем, който ние като регулатори не трябва да пропускаме е и то е по отношение на лихвите, а именно въпросът как може един фонд на паричния пазар при сегашното състояние на лихвите, което на практика няма лихви, лихвен процент, да се оказва един печеливш бизнес но е, това е, е тема, е, която ще, с която ще се допълнително. Благодаря. Някой друг иска ли да каже нещо? Аз самата съм внесла изменения, но те говорят сами за себе си. Саид. Отново имаш думата. Искам само да благодаря на всички колеги, които говориха. Знам, че някои от тях не могат да бъдат тук днес. Възоснова на казаното от колегите ще се опитам в идните няколко дни да изготвя компромисни изменения, за да може предложението да бъде достатъчно добро. Благодаря. Okay, thank you very much. Благодаря. Трябва да гласуваме на 22 октомври в Страсбург. Така стоят нещата в момента. И би трябвало да влезем в пленарна зала през месец ноември. Мисля, че малко изпреварваме времето. Това е добре. Обаче няма проблем. Лием ще дойде ли? Вие го замествате, Волф е тук, Теодор е тук, Филип го няма, Иво е тук, Николас е тук. Общо взето почти всички са тук, така че можем да преминем към точка 4. Програмата Фискалис. Теодор. Благодаря, госпожо председател. I would like to remind uh, to all our colleagues that we... Искам да напомня на всички колеги, че вече говорихме за тази програма. В началото комисията предложи програма наречена Фискус, тя беше с месеца от предишната програма Фискалис и програмата за митниците. Възоснова на предложението на Европейския парламент и съвета комисията реши да раздели програмата. Едната сега се нарича Фискалис, а другата Митници. Следователно, рамката на програмите е същата като преди от 2007 до 2013. Естествено, трябва да благодарим на комисията за това, че откликне на нашето искане и на искането на съвета. Новата програма Фискалис която разглеждаме в момента, има два основни компонента. Първата цел е подкрепата на данъчното сътрудничество в Съюза, сътрудничество между данъчните органи в държавите членки. Аз ще говоря малко по-късно по този въпрос. Втория основен компонент на тази програма е подкрепата за изграждане на информационно-технологичен капацитет. Говорим за европейска система за информация, за обмен на информация между данъчните органи в държавите членки. Искам да ви напомня, че Програмата Фискалис между 2007 и 2013 година беше подложена на оценка от двама независими оценители. Единият от тях трябваше да прецени ефикасността и ефективността, допълнителната полза от програмата Фискалис, а другия оценител – трябваше да определи възможни начини за подобрение на новата програма Фискалис между 2014 и 2020 година. Нека да подчертая, че оценителите дадох висока оценка на програмата. Тя ясно отговаря на нуждите на държавите членки и определено има полза от нея, защото сътрудничеството между данъчните власти е изключително важно, за да може да се подобри дейността в тази дейност, а, в тази област. Отново искам да благодаря на комисията, защото тя взе предвид препоръката на втория оценяващ за подобрение в програмата за идния период до 2020 година. Комисията обаче взе предвид и някои от нашите препоръки, които се появиха в хода на нашите разговори. Ние сметнахме, че сътрудничеството между данъчните органи трябва да е насочено основно към борбата с неплащането на данъци, данъчните измами, най-вече тези данъчни измами, които са с агресивен характер. По отношение на приложното поле, най-важното тук е, че комисията не ограничава програмата само до ДДС, акцизи и приходи от капитал – данъка върху общия доход. На ниво Европейски съюз приехме разпоредби, свързани с събирането на задължения чрез сътрудничество между данъчните органи в държавите членки. Има предложение за включването на страните кандидатки и потенциалните страни кандидатки в тази програма, както и страни от политиката на съседство при определени условия. Освен това, комисията предлага да участват и външни експерти от трети страни, министри на финансите, и представители на финансовите организации. Както вече казах, нашата препоръка беше да има ясни приоритети. Борба с неплащането на данъци, данъчните измами, както и намаляване на бремето за данъчните администрации. Средствата за тази програма са 234 милиона евро за целия период между 2014 и 2020 година. Ние имаме изменение тук, което прилича на други изменения по такива програми. Тези средства, казваме, ще бъдат обект на промени в зависимост от разговорите по многогодишната финансова рамка до 2020 година. Какво предлагаме в измененията към проекта на регламент? На първо място предлагаме сътрудничеството да бъде основно с а, страни кандидатки, потенциални страни кандидатки, страни от а, програмата за съседство. А, това сътрудничество трябва да се основава главно върху избягването на неплащането на данъци, данъчните измами, Предлагаме да се включат експерти, представители на трети страни, представители на международни организации. В тази връзка ние предлагаме тяхното участие да е ограничено, като се има предвид и ограничения характер на ресурсите. Чрез едно изменение се опитваме да избегнем загубата на европейски средства чрез двустранно сътрудничество между държава членка и трета страна. Защото комисията предлага тази програма да подкрепя сътрудничеството между държавите членки и трети страни. Не искаме обаче да се стига до сътрудничество между една държава членка и една или две други трети страни възосновата на двустранни отношения. Ето защо ние внасяме изменение според което би трябвало да има най-малко две страни от Съюза и най-малко три страни извън Съюза. Вече говорихме с представителите на комисията относно е, определени тавани в програмата. И преди сме говорили по този въпрос. Председателя Барозо изпрати едно съобщение към Европейския парламент. Той препоръчва да нямаме тавани в програми като тази, защото те ограничават възможността за действие на комисията при изпълнението на програмата. Каква беше нашата идея? Програмата има две основни части. Сътрудничество между данъчните органи, данъчните администрации в държавите членки. Тук става въпрос за обучение, семинари, различни събития, рамките на които може да има обмен на познания и добри практики и изграждане на информационно-технологичен капацитет. Възоснова на натрупания опит по предишната програма, става ясно, че повечето от средствата отиват за информационно-технологичен капацитет, а той естествено е много важен, защото става въпрос за автоматичен обмен на данни – по отношение на ДДС, акцизи и така нататък. Ние сметнахме, че е добре да има таван на средствата, които да се изразходват за ИТ капацитет. Това трябва да е не повече от 80 10% от ресурсите, за да има ясно разграничение между информационно-технологичен капацитет и сътрудничество между данъчните администрации. Внесохме изменения, свързани с докладите по средносрочния преглед и финалната оценка. Тези доклади трябва да се пращат на парламента и на съвета, за да знаем точно какво се случва с изпълнението на тази програма, за да има по-добра отчетност. Това е моето представяне на този доклад. Да видим сега какво ще кажат докладчиците от другите парламентарни групи, е, както и представителите на комисията. Господин Даскало е тук, той отговаря за изпълнението. Имаме време. Ще дадем думата на комисията малко по-късно. Лиса сега замества Лиям. Е, е, Благодаря, господин, госпожо председател. Е, господин докладчик, господин Стоянен. Лиме се извинява за това, че не може да присъства днес, но имаше едно важно заседание в, държава, в своята държава така че не можа да пристигне и ме помоли да го замествам. Е, той е, е, през юни е, е имал възможност да благодари на господин Столоян за първият е, важен етап от работата по фискалис, е, за първия доклад. Сега иска да коментира по втория доклад. Е, ние приветстваме факта, че комисията в крайна сметка излезе с едно изменено предложение през август. Е, само можем да съжаляваме, че това не се случи по-рано. Е, това води до забавяния. Разбира се, да не говорим за натрупване на работа за всички, е, които са засегнати. Е, колкото до новия проект доклад, Лиме смята, че няма нужда да се повтаря казаното вече през юни, но иска да припомни, че ние до голяма степен приемаме вашия подход, господин докладчик, по-специално по отношение засилване ударението върху програмата по отношение борбата срещу избягване плащането на данъци и данъчна измама. Знаете, че това е, е становището на нашата политическа група и то се споделя от повечето от членовете й. Ли ме съжалява обаче, че сте заличили споменаването на двойното данъчно облагане в изменение 8, предишното сегашното 5. Е, този език, текста до голяма степен е, отговаряше на е, постигнатото от тези комисия в областта на данъчното облагане напоследък. Колкото до другите изменения, някои са въведени във втория проект е, по сравнение с първия. Колкото до външните експерти, новия текст в изменение 9 е, така, е предпоставка за добър компромис според е, Лимея, както и с колегите от Алди също. Той отбелязва също, че вие сте премахнали таваните, въведени в първия доклад за различни допустими действия от член 6 и сега член 7 нивото на тези тавани трябва да се обсъди с съответните служби в комисията е, или не смята, че е, да има да, да, тавани в регламенти е, е, е начин по-добре да се контролира изпълнението на програмата. И накрая по конкретните действия, местни действия, като например многостранни проверки. Във втория проект вие въвеждате по-стриктни условия за да могат такива действия да са допустими, а именно те да се отнасят поне до три държави, две от които е, членки на ЕС. Лиме би искал да знае какво е провокирало това изменение във вашия, тази промяна в вашия подход, защото според него европейското измерение ще бъде гарантирано и с един минимум от две европейски държави е, ние сме, ще изготвим изменения е, от тук нататък, които се надяваме да са конструктивни. Лиме е, очаква да работим полузатворно и е, творчески по проекто доклада. Благодаря ви и аз също за е, доклада до тук. Благодаря. Волф, е, благодаря. Няма кой знае какво да добавя. Е, защото е, докладчика и е, е, в сянка също засегна много от въпросите, които аз исках да засегна. Сегашното предложение е, трябваше е, да се яви по-рано, но въпреки закъснението, сега той е добра е, така, основа за по-нататъчната работа. Докладчика е, е въвел един така обозрим брой изменения. Е, сега по отделните точки няколко думи. Е, по въпросът е, кой е, може да бъде въвлечен е, в тази програма. Комисията, пък и докладчика смята, че въвеждането на така наречените на външни експерти трябва да бъде ограничено, относително ограничено. Аз а, мисля, че дефиницията а, търпи а, изменение и подобрение по отношение на, а, на тези външни експерти. А, тя беше доста неточна, но а, тук а, сега става дума да се въвлекат наистина най-добрите, най-добрия експертен а, опит да се използва, за да има усезаемо осезаемо подобрение в борбата съвместната работата и взаимодействието за е, борба срещу данъчната измама и е, укриването и неплащане на данъци. Второ, е, по отношение на бюджета. Доколкото разбирам, е, докладчика казва, че не трябва да се е, изразходват всички средства за подобряване или разработка на е, програми, информационно-технологични програми. Ограничението до, 80% дали е добър такъв подход, не зная. Тези IT програми са нещо хубаво, но трябва да помислите кой ще работи с тях. Те трябва, това е персонал, който трябва да бъде обучен, трениран, и е, ми се струва, че е, много повече е, работа има около този въпрос, така че тези 20% също те трябва да бъдат използвани. Няма да се, е, да, да можем да видим само с 80%. Е, става дума и за огромна, е, има огромни разлики в квалификациите, ефективността, професионалното на те квалификации на, между отделните държави членки. Е, една държава в е, юго-источната част на Съюза, която, чието име няма да споменавам, знаем какъв проблем има с е, събирането на данъци и данъчната администрация. Мисля, че тук е, трябва да е, имаме едно гарантирано е, общо европейско минимално ниво, минимален програма минимум, така да се каже. Разбира се, тази програма трябва да има начин да бъде измервана, Струват ми се и сроковете, е, че, сроковете също не са особено оптимални. Е, средносрочно или в края на годината смятам, че това е твърде кратко. Трябва да имаме някаква е, регулярност, регулярен, редовен контрол върху напредика веднъж годината, два пъти в годината, за да сме сигурни, че наистина се напредва. За, така си го представям аз. От много години вече говорим за това, че държавите членки е, е, са недостатъчно ефективни при събирането на, на, на данъци, управление на данъците и избягване на, на, на данъчни измами и укриване, че това трябва да, се, е, трябва да се подобрят нещата в тази сфера, но много малко е постигнато на практика. Както и преди, това си остава сериозен проблем за нас и особено в сегашната криза, е, проблема става още по-остър. Ето защо е, аз не мога, не бих се обвързал е, с това дали програмата трябва да предвиди толкова или толкова милиона, трябва да предвиди толкова, според мен, за да може в крайна сметка да се постигне целта за набиране на данъци, за да има полза от цялата програма. Благодаря. Благодаря, Иво. Thank you, Madam Chair. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчикът. Благодаря за толкова красноречивите обяснения на цялото предложение. Аз съм изготвил няколко бележки и като се консултирам с това, откривам, че няма да имаме почти никакви разминавания с господин Столоян и господин Клинц. Въпроса за това какви средства да се отпуснат за нещата, за които говорихте. А една обща бележка по тема, която спомена господин Столоян в изложението си, а именно конкурентност, конкуренцията на европейско ниво – един от много важните аспекти, който може да доведе до засилване на конкурентоспособността в Европа е да цари законност в областта на данъчното законодателство. И в такъв смисъл консерваторите и реформаторите споделят виждането на докладчика. Аз също така съм напълно съгласен с докладчика в настояването му да се създаде по-силно и ефективно сътрудничество между данъчните органи, не само между страните членки на Европейския съюз, но и с трети е, страни. Като тук се коментира за кои страни става дума, потенциални е, кандидати, член, страни членки. Второ, също така сме напълно съгласни с е, предложението за по-тясно сътрудничество между националните данни власти за ограничаване на данъчните измами и неплащането на данъци. Няма да има никакви разногласия и противоречия в това отношение. Доста предпазливи сме обаче към всякакви опити да се засили хармонизирането на данъчните режими, които се съдържа в изменение номер 3 както и желанието да се създаде минимален праг за данъчно облагане. Ще обсъдим това предложение с докладчикът и ще се опитаме да намерим една подходяща формулировка. Фискалис и подобни програми в бъдеще не би следвало според нас да подсилват опитите към а, хармонизиране на данъчното облагане в Европейския съюз. Според нас подобни решения трябва да останат в ръцете на страните членки а всички, вся, всички действия с трети страни да останат на базата на двустранно сътрудничество. По отношение на експертите, ние сме за това да съществуват е, списъци с избрани външни експерти и е, аз разговарях с господин Клинц. Ако искаме да наймаме експерти, напълно съм съгласен с него, ние трябва да търсим най-добрите. И то на тях да се заплаща възможно най-добре. Така че е, целият процес на набиране и селектиране на е, експертите, според нас, трябва да бъде прозрачен и публично оповестен. А що се отнася до ресурсите, Няма нищо какво повече да добавя към думите на господин Клинц. Напълно съм съгласен с него. Ние отправяме предупреждение в смисъл, че не бива да се е, хвърлят е, пари само за информационни технологии. По-скоро трябва да се засили и е, обучението на хората и обмяната на най-добри практики. Аз в такъв смисъл съм подал няколко изменения и не мисля, че ще имаме големи разногласия по предложението. Благодаря. Председателката. Благодаря, Николас. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή μας. Това е господин Фунтис. Благодаря, господин. Госпожо председател, благодаря и на докладчика за неговите уводни думи. Той представи и историята на цялата програма. Е, за което му благодаря. Благодаря му и за усилията, както и усилията на Европейската комисия, защото тя вече като че ли започна да разбира, че трябва да има разлика между двете теми и сътрудничество в данъчната област и митниците. Аз отдавна твърдя, че ние трябва да направим разделение. А сега се занимаваме с проблемите за неплащане на данъци, данъчни измами и така нататък. От е, наблюденията, които имам по подадените изменения, които върват в духа, на който се движим и ние, безспорно трябва да има сътрудничество между данъчните власти за справянето с проблеми като неплащане на данъци и данъчни измами. А информационните системи помагат. Те са абсолютно необходими, те са задължителни, но в края на кращата тази система е част от техническия аспект. А политическите въпроси са кого ще преследваме, кои са данъчните измамници, които искаме да уловим. Тук трябва да се вземат ясни политически решения. Да е ясно, че има достатъчно воля от страна на ЕС да се справи с основните институции, които не плащат или избягват плащането на дейности. Става дума за международните, многонационалните компании, които успяват да избегнат плащане на данъци, които прехвърлят средства от е, основните си фирми към филиали в трети страни и е, системите, които ние създаваме, са безспорно ефективни, но те ще бъдат ефективни само ако има политическа воля да се създаде един справедлив режим на данъчно облагане. И накрая, ако мога да изкажа известни опасения, така да се изразя. Господин Столоян много внимателно представи въпроса за експертите. Аз лично не считам, че е необходимо не, да има съгласувани усилия между различните е, данъчни власти на страните членки в това отношение. Освен това, до известна степен не става достатъчно ясно кои ще бъдат тези експерти, защо ще бъдат използвани от националните власти. Значи, първо, не сме съгласни, че е необходимо да има външни или е, е експерти от трети страни за тази програма. И в такъв смисъл ще е, подадем е, известни изменения. Но във всички случаи благодарности на докладчика за отличната му работа. Имаме време, имаме председатели Представители на комисията, извинете. Ако желаете, моля. Thank you very much, Madam Chair. Благодаря. Съвсем накратко. Благодаря първо на докладчика за това, че толкова бързо бе обработено нашето предложение. Отличен е неговия доклад. Много изчерпателно обясни и той какво представлява програмата Фискали с 2014-2020. Имам няколко коментара относно неговите предложения и коментарите на господин Клинц. По отношение на предложенията на докладчика имаме две резерви по изменение 13 за многостранния контрол. Ние считаме, че Настоящия текст е отговаря на законодателството за административно сътрудничество. И многостранен контрол, организиран от е, две страни, не показва проблеми при изпълнението на, на, на програмата. В момента има такава клауза и в предишната програма и тя не представлява проблем. Втората ни резерва е свързана с изменение 15 дефиницията на тавана. 80% от средствата за изграждане на информационно-технически капацитет. Извинявайте, сбърках, не ставаше дума за изменение 15. Момент. Изменение 14. Там се предлага да се ограничат е, средствата за изграждане на информационно-технологичен капацитет до 80% от бюджета. Според нас това накърнява гъвкавостта на съществуващата програма и е, както се препоръчва в изготвените оценки по време на действието на програмата, тя е дълга 7 години, и трябва да има възможност да се разпределят средствата от бюджета там, където се прецени, че е необходимо. Така ще има много по-голяма степен на ефективност и на ефикасност. А, в годишната работна програма ще може да се решава къде да отидат парите и това ще дава голяма степен на гъвкавост. А, по отношение на коментарите на господин Клинц, нека да ви кажа следното. Първо, в член 10 от проекто предложението се предвижда обучението да е отговорност на страните членки. Тоест, е, е, компетенциите на страните, на персонала е задължение на страните членки и много, в огромна част от случаите този персонал е много добре обучен. Когато има общ интерес в администрацията на 27-те страни членки, всъщност единственото, което има смисъл да се прави на европейско ниво е да се дава, примерно, допълнителни умения, допълнителна информация на европейско ниво. Има, има вече проведени подобни обучения и те са много удачни. И реакцията на националните данъчни власти беше много положителна. После, член 16, който е свързан с мониторинг, в настоящото предложение ние предлагаме да има един постоянен мониторинг на изпълнението на програмата. И да се отчитаме регулярно по всяко отделно действие. По този начин всеки, който се интересува какво се случва с програмата, ще има съвсем навременна информация. Това е което имах да коментирам, госпожо председател. Thank you. Господин Столоян има думата. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на всички колеги, които се изказаха за препоръките. Готов съм да работя с тях, за да създадем по-добри текстове на някои от измененията. Напълно съм съгласен по отношение на изменението, свързано с ограничението на участието на експерти и относно това как трябва да се извлече максимална полза от такова участие. Ние ще работим за компромис, трябва да подобрим текста. Искам да подчертая, че разговарях с някои представители на данъчни администрации в различни държави членки и трябва да ви кажа, че това вероятно е единствената програма, в рамките на която представителите на данъчните администрации на по-низко ниво могат да се срещат и да обменят добри практики и познание. Няма друга такава програма, в която да има участие на различни експерти. По отношение на таваните на средствата, аз имам опит по отношение на информационните технологии в моята страна и трябва да ви кажа, че по отношение на информационните технологии трудно може да се определи максимална сума. Ние искахме да има някакво ограничение, затова решихме да има едно такова предложение за 80% таван, а обосновката, причината за тези 80% се крие в развитието по предишната програма. Аз естествено прочетох съобщението на господин Барозо към Европейския парламент относно необходимостта от гъвкавост. Мислех, че постигаме някакъв напредък, защото в предишния доклад имаше повече различни тавани. Сега има само един таван. Само една разделителна линия между информационните технологии и сътрудничеството между данъчните администрации с цел обменни и добри практики. Естествено, с колегите ще водим разговори и да се надяваме, че ще успеем да стигнем до някакво решение. Може да стигнем до тристранен диалог, ако запазим това предложение за таваните. Ще видим какво ще стане. Благодаря ви за сътрудничеството, за работата по този доклад и нека да ви съобщя, че крайният срок за внасяне на изменение е 16 октомври. Разглеждането на измененията ще бъде на 5 или 6 ноември, гласуването в комисията ЕКОН на 28 и 29 ноември. Временно прекратяваме заседанието до 4.30. Тогава ще дойде комисар Алмуния и ще разговаряме с него за политиката на конкуренция. Благодаря. Right. Um, I welcome uh, Commissioner Almunia. Добре дошъл на комисар Алмуния в нашата комисия. Ще действаме както правим обичайно. Комисария ще направи своето експозе и след това ще дам думата на нашия докладчик на работната група Антолин Санчес Преседо. След това ще минем през докладчиците в сянка и през другите колеги, ако желаят да се изкажат. Надявам се, че ще сервират кафе и на комисария, за да може той да е освежен постоянно. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за поканата. Днес искам да ви представя основните черти на работната програма за следващата година в политиката на конкуренция. Някои от вас вероятно са забелязали, че напоследък, когато се изказвам, се опитвам да поясня връзката между различните инструменти в областта на конкуренцията по отношение на картелите, сливанията, контрола върху държавната помощ и така нататък. Основните ни приоритети в тези трудни времена са създаването на условия за растеж и добрата платформа за стимули за растежа, задълбочаването и разширяването на единния пазар. Днес ще говоря точно по тези цели. Смятам да подобря вече отлично работещата система на политиката на конкуренция. Всеки ден се питам как да откликна на съществуващите предизвикателства и по отношение на инструментите. Ще започна с държавната помощ и инициативата. След това ще говоря за някои дейности, насочени срещу тръстовете. Както вече казах, наскоро имаше едно изслушване. Председател беше Антолин Санчес Преседо. Там представихме съобщение относно модернизацията. Представихме един цялостен пакет с три цели. На първо място, правилата за държавната помощ трябва да подкрепят интелигентния растеж, приобщаващия растеж, тъй като знаете какви са нашите цели по стратегията до 2020 година. На второ място, модернизация на контрола върху държавната помощ, приоритети за случаите, които имат въздействие върху единния пазар и на трето място оптимизиране на процеса на взимане на решение. Тези три цели сега трябва да бъдат разгледани, като си има предвид, че от една страна сега се налага да засилим растежа. В същото време знаем колко е трудно за много от държавите членки да управляват обществените ресурси, тъй като те са подложени на фискална консолидация и различни стратегии в тази връзка. Тук има нещо, което искам да подчертая. Капацитета за изразходване на средства на държавите членки става все по-неравен. Не само е трудно да се заделят обществени средства за финансиране на всички политики, инструменти и цели, но има и все по-неравномерно разпределение в рамките на вътрешния пазар и е съответно е по-трудно да има добър контрол върху държавната помощ. Как нашия пакет за реформи ще преследва тези цели? Както вече казах, наскоро имаше едно изслушване в парламента, обсъдихме тези въпроси. Аз съвсем накратко ще припомня, че искаме да има ефикасна, целенасочена правителствена подкрепа, онова, което наричаме добра държавна помощ. От друга страна трябва да засилим контрола върху субсидиите, които не създават стимули за компаниите. Погрешна държавна помощ, е, свързана с е, неефикасно функциониране на пазара. Реформата за държавната помощ ще доведе до намаляване на тежестта, ще има минимално въздействие върху конкуренцията и ще доведе до по-голяма яснота за съответните органи. Няколко процедурни промени ще дадат възможност да работим по-бързо и да взимаме решения по-бързо. Къде се намираме сега? Няколко месеца изминаха от приемането на стратегията. Направихме преглед, опитахме се да създадем браншови насоки. Приключихме публичните консултации относно широколентовите услуги, относно блоковите освобождавания регламента в тази връзка и относно някои процедурни въпроси. Все още тече работата по преразглеждането на насоките за авиацията и летищата, за регионалната помощ, за помощта и преструктурирането, за рисковия капитал, за екологичната подкрепа, за подкрепата за научна и развойна дейност и иновации. Оценката на тези насоки се прави по обща методология. Цялостната цел е да се създаде един режим в цяла Европа за намаляване на държавната помощ, когато има е, недобро функциониране на пазара. Целта, освен това, е да се намали бюрокрацията за най-изкривените случаи, Опитваме се да уточним обхвата на регламента за блоковите освобождавания. Опитваме се да ограничим тези изключения до иновациите, до някои широколентови услуги, до някои инфраструктури пострадали от природни бедствия, до помощи за някои далечни е, региони и накрая помощи за лесовътството за да се балансира съответното увеличаване, държавите членки трябва да демонстрират своята отговорност и как те ще управляват помощите в рамките на регламента за блоковото освобождаване. Те трябва да представят схеми, които ще дадат възможност да изразходват обществени средства. Комисията няма да се откаже откаже от изключителните си компетенции по отношение на държавната помощ и изпълнението на законодателството в тази връзка, но искаме държавите членки да участват в пълна степен, а да не се бавят, както се случва понякога. И накрая, чрез промени в регламента за процедурите, искам да създам възможност комисията да прави отраслови изследвания и да получава информация от различните участници на пазара. Работата върви добре, не е лесно да се водят такива разговори. Първите контакти с държавите членки относно възможността да се иска информация от пазарните участници във връзка с държавната помощ е, не доведоха до резултати. Още не съм успял да убедя държавите членки, че това е добре и за самите тях, не само за комисията. Те би трябвало да приемат тези инструменти, да дават информация, когато е необходимо, за да можем ние да приемаме решения в областта на държавната помощ с по-малко трудности, отколкото до сега. По отношение на антитръстовете, борбата с картелите, сливанията и така нататък. Какво правим? По отношение на енергийните пазари започнахме процедура по нарушение срещу Газпром. Имаме процедура по отношение на ЧЕС. Тя трябва да започне в началото на тази година. Работата по отношение на Google продължава. В момента разглеждаме невъзможността Microsoft да изпълни своите задължения от 2009 година, ще ви дам информация максимално бързо. Разглеждаме въпроса за стандартизирания патент. Има някои въпроси, свързани с така наречените патентни войни между производителите на смартфони. Знаете за войната между Apple, Samsung. Има едно дело Apple и Samsung срещу Motorola, освен това. И накрая по отношение на новите сектори, ние сме активни на пазара на електронни книги. Преговаряме с четири големи издателя и с Apple, за да може да има ефективна конкуренция на този пазар. Миналия месец одобрихме една сделка между Universal и EMI в рамките на звукозаписната индустрия, като там има значителен пакет от средства за правна защита. Съответно ще имаме по-голяма яснота по отношение на това сливане. Основните трудности са свързани с новия цифров пазар за музиката. Трудностите в тези случаи, че става въпрос за нова индустрия, която се променя много бързо и е трудно съответно пазарите да останат открити и конкурентоспособни. В телеком пазарите Трудностите са свързани с това да се накарат участниците да спазват правилата на нали, либерализираните пазари. По отношение на Телефоник, Португал Телеком и Словашкия Телеком и Deutsche Телеком. Там има известни проблеми. Работим по отношение на сливането между Хътчинсън и Ориндж в Австрия. Освен това сме отправили възражение относно това последното сливане, защото високата концентрация в Австрия може да стане факт след това сливане. Надявам се, че ще има е, ответни коригиращи мерки, за да се откликне на нашите притеснения. По отношение на финансовите услуги започнахме цяла поредица от видими действия, например картелно проучване, в което участват различни финансови институции. Ние Подозираме, че те са манипулирали съответните индекси, Либор, Райбор и японския индекс по отношение на пазара за слоповете за кредитно неизпълнение. Ние се опитваме да разгледаме възможността за действие на така наречения CDS пазар – по отношение на банките в тежко положение, взехме решение през юни за Банк и Норден В. Имаше една испанска банка, която беше е, погълната от БВБА. Знаете какво се случи с е, Дексия и Креди Локал. Започваме и план за преструктуриране на Белфиус, белгийския клон на Дексия. Взехме решение за действие в някои по-традиционни области, например сливания в областта на нераждаемата стомана, UPS и TNT също говорят за сливане. Миналата седмица получихме и информация за сливане между Ленкор и Екстрата. В почтенския сектор. Държавната помощ играе важна роля. Взехме важни решения, свързани с Deutsche Post, Bipost, La Post във Франция, Hellenic Post в Гърция, Royal Mail в Великобритания, UK Post Office, Deutsche Post и Belgian Post. По отношение на тези два случая казахме, че има несъвместимост във връзка с държавната помощ. Създадохме специална група по отношение на пазарите на храни. Това вече е доста близо до ежедневния живот на европейците. По-видимо е за тях. Някои от тези случаи ще ни дадат повод да засилим своята дейност, не само на ниво Европейски съюз, в друг един много известен сектор, фармацевтичния, Лумбек и Сарие, две фармацевтични компании, получиха нашето възражение преди лятната вакансия. Притесняваме се, че тези компании са злоупотребили със своите патенти, за да затворят пазарите за основни генерични лекарства. Надявам се, че положението ще се промени. Има какво да се прави тук. В сектора на транспорта работихме активно. Мога да ви кажа, че сектора вероятно ще ни създаде доста работа. В следващите няколко месеца ще обсъдим насоки за авиационния сектор. Ще се опитаме да разрешим много от проблемите е, с държавната помощ в сектора на авиацията. Работим по трети опит на Ryanair да придобие контрол върху Air Lingus. Това сливане в момента се разглежда. Опитваме се да намерим решение на проблемите в двата алианса Team и ENSTart. И накрая искам да кажа няколко думи относно действията по отношение на антитръстовете. Те са включени в законодателната програма на комисията за тази година. Ние се опитваме да уточним отношението между публично изпълнение и частно изпълнение. Трябва да гарантираме, че гражданите ще имат възможност да получават обещетения за щети, нанесени в областта на конкуренцията. По-добре от мен знаете колко трудни са разговорите тук в парламента. Стават видими отношенията между комисията и частните и публичните партньори. Европейския парламент подчерта необходимостта от приемане на инициатива в тази връзка. За последен път подчертахте това в доклада на Антолин Санчес Преседо. Той го представи съвсем наскоро. В същото време разбирате и това става ясно и от доклада Лене, че има различни промени и съответно ние на ниво колегиум на комисарите обсъждаме различните варианти за действие. Искам да ви кажа, че Съвсем скоро, в близко бъдеще, ще имам възможност да ви представя нашето предложение. То ще бъде изпратено и на съвета, не само на парламента. Благодаря за вниманието. И така, сега ще караме по системата въпроси и отговори. Антолин Гунар не се е записал. Добре, ще ви включа. Софи Астрид, Дирк, Тремоза, Николаус, Барт, някой друг, Елиса, дълъг списък. Обикновено винаги имам хартиен списък. Нещата не са толкова добри в момента. Антолин. La intervención del vicepresidente благодаря, е, госпожо председател. Аз съм признателен на вице-президента Алмуни за казаното до тук. Той говори, говори за растеж, засилване на публичните финанси и така нататък, за е, по-динамичен вътрешен пазар. Това са трите е, цели, които се поставя дирекцията, които аз напълно подкрепям. Три законодателни инициативи има в момента. Двете са доста важни и значителни. Въпросът за е, е, претенции за обезпечение, компенсации за щети е труден е, въпрос, но наистина трябва да се изясни тук взаимоотношението между частния и публичния сектор. Също така да може да има, да се намери начин да се отговори на една обща, обща щета сега споменахте за е, реформата, която тече в момента. Е, искам да зная дали по отношение на насоките за е, преструктурирани е, дружества ще разделите, отделите финансовите услуги от банкирането, от банковите или ще имате конкретно отношение. Разбира се, тази, този въпрос трябва да се разлежи в контекста на годишната финансова рамка, който се разисква в момента. Поставихте също така и въпроса за подхода на комисията към референтните стойности. Бихте ли могъл да ни кажете каква е вашата линия на разследване? Какъв е вашия подход? Зная, че в е, САЩ е, е, се водеха две важни, имаше две важни дела. Едното с е, интелектуална, по интелектуална собственост, е, е, изключителни е, права и как това се отразява върху е, политиката на конкуренция. Говорихте за генериците, за нуждата да се лицензират по-меки програми за, за улесняване и стимулиране на новаторството. Връзката ви с САЩ по тези теми сигурно е много важна и ми се ще да добавите няколко думи по този въпрос. Е, и накрая е, споменахте е, индустриите, свързани с мрежата. Ние също, а, е, с веригите, мрежите. Нас ни е, интересува доста хранителната промишленост е, това е значителен е, елемент, е, сегмент от домакинските разходи и ми се иска да знае дали ще продължите да работите с, в мрежата, с мрежата конкурентни органи в, тази, в това отношение. Благодаря много. Сега ще се опитам да отговоря на въпроса ви. Първо за е, за компенсации за щети. Имаме законодателна е, програма. Предполагам, че инициативата ще стигне до вас е, е, до края на тази година, ако не в началото на следващата. Вие знаете за дискусиите, които се водят. Вашата комисия е запозната с е, е развитието на тази тема. Никой не оспорва необходимостта да се е, осигури начин е, лица, е, частни лица да проявяват, да, искат обещетение, компенсация за нанесена щета. Разбира се, трябва да има информ... баланс между информацията, която е необходима, за да се измери размера на щетата и необходимостта да се е, защитава е, разследването е, на картелите и хората, които участват в програмата за смягчаване на наказанието при първо нарушение. Е, трудното тук е, е, колек... е дискусията по колективните, по груповите искове. От една страна, от нас се иска да възприемем хоризонталния подход, е, по... не само от гледна точка на конкуренцията, но от всички страни погледнато. От друга страна, е, живота е много е, различен. Е, Фактите е, сочат друго. Има е, отрасли, където е, определено смятаме, че е, Европейския съюз не би трябвало въобще да се намесва. От вашата комисия идват доклади, особено както става дума, в случая от господин Шачес Проседо, както за законодателни инициативи по индивидуални и групови искове. Е, от друга страна пък е, от нас се иска да възприема хоризонтален е, подход. Това провокира една дискусия, поднови една дискусия, която се води отдавна, но ще стигнем до, до някакво заключение и в рамките на този парламент ще се надявам, надявам се, ще можем да законодателстваме. Колкото до Колкото до преструктуриране на спасителните мерки, сега работим сегашните насоки би трябвало да се актуализират. Колкото до финансовия сектор, ще трябва да изготвим насоки, работим по тях и трябва да, ще се наложи още известно време да работим по тях. Трябва да ги разгледаме в съответния контекст на кризата. Е, ето защо е, разделихме работата си в две насоки. От една страна нефинансова е, и аспект и след като разработим рамка, заложим рамка за нормална ситуация след това ще можем да излезем с насоки за финансовия сектор в ситуация на криза. Това, което остава финансовия сектор и случаи като Дексия, който споменах, това са е, въпроси, които трябва да се разгледат. Тук става дума за секториране с публични средства е, на банковите системи, особено в е, държавите членки в еврозоната и държави като Гърция, Португалия и Ирландия към този списък от три държави ще трябва да се добави вероятно и Кипър. Те също искат една обща програма за е, спасяване на банковата си им система. На друго равнище работим с Испания е, върху един е, меморандум за разбирателство, по който се, около който се обединихме през лятото и работим е, по преструктурирането на серия финансови институции, които представляват близо половината от целия брой банки в Испания. Тоест, е, значи, движим се към нови насоки е, за нефинансовия сектор, но го правим много внимателно, е, за да имаме една стабилна бъдеща система. Колкото до референтните лихвени проценти, както вече ви казах, започнахме разследване на възможни картел... за възможно картелиране и е, е, манипулиране на Либор, и рибор и Тибор, три следствие на 3% е, е, се водат е, в момента. Или пък проучваме в случаи, които изглежда се намирисват на картели, не само манипулиране, а просто изличане на печалба от картелиране доста напреднахме по отношенията между е, конкурентните инструменти е, и противомонополното законодателство, права на интелектуална собственост. Е, имаме случаи на патенти, които са включени в стандарти. Редица случаи в това отношение. Работим заедно и с компетентния орган на САЩ. Неодавна разговарях с тях за това как разглеждаме случаите, когато собственика на патент може да, да предприеме мерки, действия, които са склонни да доведат до е, злоупотреба. Въпросът с патентите възниква и в е, фармацевтичната е, промишленост, както вече споменах. Двата случая с Сервия и Лумбек, както и други два в фармацевтичната промишленост, където не сме толкова напред в разследването. Това произлезе от един преглед, една анкета, е, от 2009 имахме случая с Джонсон, е, Джонсон, е, Джонсон, Джонсон и Новартис, както и други продукти, чието имена не си спомням в момента, по-добре, че не ги помня, за да не се коригира след това протокола. Сега хранителната промишленост, последния въпрос. Знае колко важен въпрос е това за потребителя, за европейското домакинство, за европейца, който е, е, пазарува е, всеки ден хранителни продукти. И това наистина е... В повечето случаи до сега обикновено има дела, които имат национално измерение е, е, тук особено важна се явява тази връзка и е, координация между европейските конкурентни органи. Ние организираме сбирки, на които обясняваме действията на националните конкурентни органи, които са доста сходни общо взето. Всички прилагат общо взето правилата, които са задължени да прилагат на европейско равнище има работна група, която е, се занимава с това и в резултат от нейните предложения може би ще се засили работата на конкурентните органи и е, това може да доведе до раз, е, започване на европейско, разследване на европейско равнище, но сега повечето от разследванията в тази област, в тази промишленост са на ниво е, държава членка национално. На национално равнище се водят. Благодаря. Благодаря, господин господин комисар, за вашето представане. Важно е да се е, почитае колко важно е процедурата, която се, действията, които се започнали срещу Газпром, е, защото е, ще бъде много интересно да проследим как ще се развият нещата там, тъй като е, тук се засягат жизнени интереси. Интересно беше да проследя начина по който подредихте е, приоритетите си. Е, противо, антимонополното картелирането и е, държавната помощ като важност. Е, наистина законодателството, свързано с конкуренция, до голяма степен е, се, е, до, се свежда до това как да, е, да е, да се справим с е, бизнес и конкуренцията в момента, отколкото в бъдеще. Е, възникват следните въпроси. Какво можем да направим? Какво може комисията да направи, за да е, разгледа внимателно, да анализира различните е, бариери за внос в държавите членки и между държавите членки? Някои от проблемите, които вече засегнахте, са функция на факта, че в някои сфери има твърде малко слаба конкуренция. Интересно ще ми бъде да чуя от вас какви други възможности виждате за един един по-системен подход за е, анализиране е, на ситуацията и предлагане на решаване за е, предлагане на решение за установяване на пречките пред конкуренцията между държавите членки. Други въпрос също засяга важна аспект от нашата економика Въпросът е доста деликат, чувствителен, но е много важен. Не отдавна е, телеком или е, въздухоплавателни оператори се разглеждаха като услуги от общ интерес. И ние знаем обаче колко е важна конкуренцията и в тази сфера. Подчертахте в отговора си към доклада на господин Санчес Поседо за хранителната промишленост, но когато говорим за телеком, авиокомпаниите и други, нещата са не по-малко важни. От тази гледна точка, виждате ли възможност да се гарантира повече е, конкуренция е, по отношение услугите от общ е, интерес защото тук е, се засяга огромна част от европейската економика. Е, от която е, зависят е, гражданите, ефективността, разходите и така нататък на тези услуги е много важно перо от разходите на гражданите. И сега държавната помощ, държавното подпомагане. В модерната държава аз виждам възможност за по-малко, но по-добре, по-добре фокусирана държавна помощ. Това е по-малко смисъл, по-малко да коства тя на дънакоплаците, но да е именно по-ефективна и по-добре насочена, за да стигне до, до реципиента, да могат реген, е, региони и други части на Европа е, да имат е, и повече конкуренция, но и да се възползват от тази държавна помощ. Това са трите акцента, които искам да поставя и на които чакам въпрос. Да, те са крат, дребни, но искат дълъг отговор бариерите е, към е, за внос или е, пред конкуренцията, това е едно, едно от основните препятствия, което се опитваме да преодолем до Слим, когато решаваме антимонополни дела в държавите членки, вътре в държавите членки, в някои случаи става дума и в миналото сме се сблъскали с такива случаи. Например, в телекомуникациите е, скоро наше решение бе подкрепено от решение на съда срещу телефоника в Испания, в моята държава, поради е, изтласкване от пазара на сегашната фирма е, и създаване, опит да се създадат неблагоприятни условия за конкурентите в е, е, мобилния сектор. Това беше случай за Испания. Имаме, разбира се, и други сходни е, е, случаи между държавите членки, е, както поставихте въпроса. Например, примера с Газпром, е, който вие споменахте. Първото, ни, първото, което ни смути, когато започнахме разследването дейността на Газпром в Централно и Източно европейските държави, беше възможността да се е, предизвика фрагментация на е, вътрешния пазар за газ е, поради някои клаузи в дългосрочните договори на Газпром и купувачи в някои държави членки, чрез които се създават бариери и се пречи на, изну... на реекспорта на газа, закупен в Польша или в друга държава членка на Европейския съюз. И така, и двата вида, и вътрешна, и външна, или трансгранична бариера, или препятствие, е изключително, са изключително важни за вътрешния пазар и ние много зорко следим за такива е, препятствия. Борим се с това, ще продължим. Сега, услугите от общ економически интерес. Е, това се отнася не само до е, нетворк индустриите, до мрежи от индустрии, но авиокомпании и така нататък. В, начало, в края на миналата, в началото на тази година, не си спомням много добре, е, дали беше януари или декември, е, излезахме с нова рамка за решаване на проблема с е, услугите от общ економически интерес, да видим как е, да се намери съвместимостта между частните и обществени услуги, като същевременно се гарантират, гарантира спазване на конкурентните норми. Ние е, се опитахме по-добре да свържем ефективността е, при тези услуги и нивото на, на обещетение, е, на компенсации за щети. Опитахме се да доведем този критерий за ефективност сега, от една страна, да вземем Гърция, имаме един прак, под който не, не обръщаме внимание, защото смятаме, че това няма отношение към доброто функциониране на вътрешния пазар и на трансграничните отношение. От друга страна обаче, е, по-крупните услуги от общ економически интерес е, е, там се свежда нещата до първоначалната калкулация на компенсацията, която се получава. Обикновено това се сравнява с субсидията и разхода, е, като се отчете съответния марш на печалба, но а, е, ние а, се опитваме да установим какъв, каква е ефективност на тази услуга, чрез управлението може да се а, получи и разбира се, печалбата от тази ефективност, кой ще се облагодетелства от нея, доставчик доставчика на услугата и как ще се разпредели печалбата между доставчика на услугата и получатели. потърсихме съответния баланс. Говорихте за авиацията и авиокомпаниите. Науките, а, насоките за авиацията а, се обсъждат. Много трудна дискусия. Е това от една страна става дума за субсидии за нови инвестиции, но и за оперативните текущите разходи на регионалните и местните летища. И трябва да решим кога и при какви условия помощта за инвестиции в регионални летища и е съвместима с държавното подпомагане. Кога такъв вид инвестиции водят до е, по-добра взаимосвързаност между отделни е, региони и територии и е, кога е, такава държавна помощ за регионално летище може да, да подкопае конкуренцията и да, да, да даде преимуществени позиции на даден е, летище по отношение на друго. Съответно, тези регионални местни летища е, често се е, обслужват е, нискотарифни авиокомпании и това е един деликатен момент от дискусията, защото в момента редовните авиолинии изпитват сериозен натиск и се опитваме да, да постигнем баланс между нискотарифните, които дават възможност на милиони граждани да се радват на този вид транспорт, също времено как да запазим конкурентните от взаимоотношения между е, редовните и е, нискотарифните компании. Сега е, и в неодавнашните дискусии, обсъждане на, на насоките за държавна помощ, възниква същия въпрос. Например, регионална помощ, регионално подмагане в Европа Днес почти всички европейски е, е, региони са представени в Брюксел е, по повод тези от, от, открити, отворени дни за регионалните и местни власти. Обсъждаме новите насоки за регионална помощ. Аз в четвъртък ще присъствам на тези конференции за на отворите дни. С моя колега комисаря Хан ще обсъдим въпроса за регионалните органи. Ясно е, че е, стиму, ефекта на стимулиране е, завлича на отделните региони. Е, дали е, ще успеем, е, дали е, това се случва, отговор, е, дали субсидиите ще е, привлекат инвестиции, е, отговор е не. Е, тези е, целта на, инвести... на е, субсидирането е да се е, създадат равнопоставеност, е, за да не изтичат е, инвестициите към един регион за сметка на друг. Но е, за това трябва да анализираме много добре е, къде е, са на е, грешките на пазара, каква е, е, интензи... какъв е интензитета на, пом... на пом... държавната помощ, която да я правят е, е, взаимосъвместима, как да балансираме между регионите регионите, които имат по-малко 75% от БВП е, на глава от населението, или пък тези, които имат над 75, но са под средното за ЕС. Това са все много трудни е, дискусии, но трябва да имаме предвид от една страна затрудненията, които изпитват националните и регионални бюджети. Значи трябва да се целим по-точно, да бъдем по-конкретни. От друга страна, трябва да знаем, че е, в ситуация на криза, които могат да привлекат, е, е, които успяват да привлекат инвестиции, по-добре се преборват с кризата. И това винаги е трудна дискусия. В тези обстоятелства тя става още по-сложна. Е, надявам се, че ще разберете скоро какво ще е окончателното решение на комисията. Благодаря. Софи. Благодаря, господин, госпожо председател. Благодаря е, и господин комисар, че отново сте сред нас за така плодотворна обмяна на мнения. Съвсем накратко. За държавната помощ. Вие споменахте, че искате да разширите е, приложното поле на регламента за груповете искания. Но помня, че когато преди сте се явявали при нас, вие казахте, че 40% от случаите поставят въпросителни, т.е. не е ясно дали са достатъчно обосновани. Не е ли редно да се е, изчисти този въпрос преди да се разширява приложното поле? И второ, как е, проверявате дали дадени национални власти за защита на конкуренцията е, работят ефективно в европейската мрежа на тези институции? Аз слушах едно представяне за услуги от общ интерес е, Холандия, където ставаше дума че има усилия на вече установили се на пазара компании да държат на страна нови, ново появяващи се конкуренти и то в сътрудничество с, с органа за защита на конкуренция. Интересно е да коментирате. Други въпроси, антимонополни дела, картели. Говорихте за Google. Ние сме повдигали негократно въпроса да се правят изследвания по отрасли. Разследвания. Обаче не винаги е ясно за кой отрасъл е, могат да се правят е, разследвания, защото има напълно нови неща. Примерно социалните мрежи. Фейсбук се твърди, че има 1 милиард активни потребители, т.е. всеки седми човек на планетата използва Фейсбук. Те са монопол, реално. Те нямат конкурент. Имат огромна мощ. И не знам, питам се, трябва ли да има някакви правила? Трябва ли да се безпокоим за това? Все пак това е компания с 1 милиард потребители, с огромна мощ и ние не можем да наложим на тях никакви, примерно, изисквания за защита на данни, за защита на потребители. Та се питам, комисията размишлява ли по въпроса как да се справя с тези нови нетрадиционни отрасли? Те вече не са. Ние продължаваме да ги е, считаме за много интересни малки компании, плод на е, творческата дейност на тинейджери, но и ние не искаме да им подрязваме крилата, но все пак е, знаете за какво става дума. И знаех си, каза председателката, че ще има още един въпрос. Последният ми въпрос – Задавали сме нееднократно въпроса какво ще прави комисията в момента за плащанията и за MasterCard. В момента практически нови участници на този пазар не е възможно да се появят. Благодаря, ще се опитам максимално кратко да ви отговоря, за да не ме предупреждават от две страни. Мисля, че от една страна може да се направи общо блоково освобождаване и за сектори, е, където не е необходима нотификация. Примерно за сектори, където можем да сме спокойни, че страните членки управляват достатъчно ефективно съответните програми. И също времено можем да бъдем много стрикни, много по-стрикни, отколкото сме в момента, като е, изискваме от страните членки да изпълняват е, задълженията си, защото не става дума за контролиране на държавната помощ. Това сме ние, които трябва да го правим. Но ние можем да изискваме те да се справят с е, правилата, с законите. Те трябва да имат съответните програми и те трябва да внимават тези програми да не е, нарушават законодателството за държавната помощ. Някои страни го правят. Някои страни организират, е, имат съответни процедури, процеси за вземане на решение и там се работи достатъчно внимателно. Внимава се доколко техните програми спазват законодателството за е, държавната помощ, други не толкова. И вие сте прави, че когато първо направихме анализ за това какво се случва с а, е, схемите, където няма предварително оповестяване, действително 40% не отговаряха на е, условията. Но ние не можем да кажем като цяло не може да има помощ е, за лесовътството, не може да има помощи при природни бедствия. Просто трябва да се обмисля е, в контекста на оскъдните бюджетни средства да се е, приоритизира, да се... Мисля, че двете неща са напълно съвместими. Ние се опитваме да ги съчетаем да се намесваме по-малко в по-дребните неща и същевременно да отделяме по-голямо внимание на това как страните членки изпълняват своите задължения за прилагане на законодателството за държавна помощ. Как да проверяваме качеството на работа на националните органи за защита на конкуренцията – има от 2004 година функционира Европейската мрежа на органите за защита на конкуренция. Много, много добре работи тя. Действително е много важно да се анализират различните аспекти на нашата работа на европейско ниво, защото координацията между европейските европейското ниво и националните органи, които трябва да прилагат съответното законодателство, е много удачна. Това е, е елемент от е, субсидиарността. Националните съответни органи приемат решения за изпълняване на член 1 или 2, така нататък. Ние нямаме право да коригираме съответните решения. Ако има някакви нарушения, трябва да се подаде искане до съда, Националния съд или по-нагоре Европейски. Но е, тези органи за защита на конкуренцията работят много удачно в европейската мрежа, социалните мрежи. Аз е, мисля, че отговорих на един друг въпрос, е, който ми е задаване преди това. Google е всъщност това, което правим с Google е именно разследване, отраслово разследване. Социалните мрежи очевидно Става дума за отрасъл, който се развива много динамично. До този момент не сме имали никакъв случай, който да е свързан с социални мрежи. Ако ни се наложи, сигурно ще трябва да се справим, но не си и представям какво, в каква посока биха могли те да се ангажират с антимонополна дейност. Но ако това се случи, ще трябва да се занимаваме. За сега наблюдаваме не става дума само за наблюдание, наблюдаване за нарушаване на монопол, за антимонопол и други аспекти. И секторът е много, секторът е много динамичен. Ние се опитваме да, да получим така идея по въпросите. Макар, че нямаме до този момент, нямаме конкретни оплаквания, е, за нас е необходимо да сме наясно с всичко, за да е, можем да реагираме в момент, в който може да се получи казус, в който трябва да се намесим. И смятам, че сте права. Действително е много важен въпрос. Не става дума само за игра, за свързване с приятели, става дума за огромен економически интерес за огромни пари, които се инвестират в разработването на този сектор. За кредитните карти и плащанията в случая с MasterCard бяхме подкрепени от Европейския съдът. Ние формулирахме и известни възражения срещу Visa Europe. Раз, разглеждаме още случая. И с комисар Барние и аз също смятам да започнем една публична консултация. Тоест, при започнатата вече публична консултация вече сме получили отговорите. Аз се срещнах с комисар Барние и обсъждаме вече какво да се прави от тук нататък. А, конкретно за дебетните и кредитни карти и многостранните такси. Най-доброто решение, вероятно, е да има законодателен регулаторен текст. Обсъждахме този въпрос с Мишел Бърние. Не знам кога, но в някакъв момент ще излезем с инициатива. Председателката. Следващия оратор. Господин Локаут. Айкаут. Три въпроса. Първо за Дексия. Споменахте и казахте, че ще има и други е, програми за спасяване на банки, които са в подобно положение. Въпросът е, когато стане, е, стана много ясно, че първото преструктуриране на Дексия не беше успешно. Какви полки си извадихме? Надявам се, че комисията работи по някакъв анализ на вътрешна оценка, за да се разбере къде е била грешката, за да можем да знаем от тук нататък при едно следващо преструктуриране какво да се прави. Може ли да ни обясните, извадихте ли си полки от случая с Дексия? Второ, Организиране на държавната помощ. Съвсем накратко споменахте е, насоките за околната среда. Това е много важно от гледна точка на зелените. Вие е, говорихте, че трябва да търсиме изпълнение на целите на 2020, стратегиите, където има и цели за енергетиката и вашите насонги, насоки как ще търсят постигането на целите за енергийна ефективност и екологичните цели, ако можете да поясните. И трето, говорихте за услугите за, от общ економически интерес. В Холандия има конкретен случай, но знам, че, че и във Франция има проблеми. Става дума за социалните жилища. И когато има изключения, знам, че щом става дума за държавни е, помощи, има известни ограничения. Но сега това, което се случва в е, Холандия, вие сте наясно, неколкратно се цитира този случай, е, че много домакинства нямат изход, защото има определени разпоредби, които ги ограничават разпоредби на комисията. Та въпросът е, ще може ли да има по-гъвкав разпоредби за страни членки, които имат проблеми с социалните си жилища заради толкова ограничителната дефиниция. Т.е. ако се обърне към вас холандското правителство, вие как ще реагират? Ето това съвсем накратко. Ще се опитам и аз да бъда кратък. Дексия не е в състояние да получи отговор за една минута. Но какво не беше направено както трябва с тази група? Ако трябва да кажа с едно изречение – те бяха финансирани по много скъп начин, за да се е, даде възможност да бъдат много ефтин кредито. Тоест да се дават много ефтини кредити. Тоест много скъпо бе финансирано и нямаше възможност за печалби от тази дейност. А, от 2010 първия план не бе е, приложен както трябва. Пазарните условия не отговаряха на хипотезите, които бяха изказани при преструктуриране. И а, ние сега вече се занимаваме с втория тур. Е, Биел в Лаксембург бе разпусната, Белфиус в Белгия бе национализиран от, изцяло от белгийското правителство и в момента се преструктурира. И това, което остана, Дексия Круди Локал и холдинга с съответните е, капитали наследени. И ние от една страна обсъждаме с белгийското правителство преструктурирането на Белфиус и от друга страна с френското правителство и белгийското преструктурирането и това, което ще се случи с останалата част от Дексия, Дексия Креди и Локал. Доста важни етапи сме преминали от преговорите, но още не сме ги приключили в е, много случаи не можем да приключим, защото нямаме конкретни предложения. А предложенията могат да бъдат направени единствено от собствениците на Дексия, в случая Франция и Белги... Белгия, като страни членки. А те самите са затруднени от е, е, дискусията помежду си за е, държавните обезпечения. Та, много е трудно обсъждането на темата. Надявам се обаче, че сме стигнали до последния етап и ще има възможност да се приеме решение за различните части от Дексия. Но този процес не зависи от комисията, зависи от собствениците и тези, които управляват различните части от групата Дексия. Ние се опитваме да управляваме и да на насочваме, но ние не можем да измислим какво да се случи с Дексия. Те трябва да излязат с предложения за решение. Извинете за прекъсване, не става дума за Дексия конкретно. Въпросът беше какво си извади като полука комисията, за да го прилага в разговорите с други банки. Моето общо мнение е, че а, при преструктурирането на банките се справяме отлично ние нямаме съответна институция в Европа, която да прави това. В Евро... ако се създаде банков съюз, трябва да се тръгне именно, да се стигне малко по-далеч. Но в момента няма, няма орган за спасяване или разрешаване на подобен проблем. Затова ние създадохме една специална рамка, за, изпълне, за изпълняване на инструменти от държавна помощ а, като институция за а, спасяване на банки, но, но такава институция все още няма. И в такъв смисъл аз нямам правомощия да решавам от името на банките. Дори в такива условия на много, много големи трудности, успяхме все пак да приемеме решение по реструктурирането на почти 50 финансови институции. И сега обсъждаме цялото преструктуриране на гръцката банкова система в изключително трудно положение. Е, обсъждаме преструктурирането на почти цялата португалска банкова система, цялата ирландска банкова система, половината от банковата система на Испанция. Утре, е, други ден ще започнем и с Кипър, а евентуално и с част от банковата система на Словения. Освен това сме успели да вземем решения за половината от е, банките на регионите в Германия, които също се преструктурират. И успяхме да вземем решение по всички и всички казуси, освен един в Австрия. Така че аз лично много, много се гордея с работата на службите на комисията, защото ние разполагаме с много малки ограничени инструменти, но успяваме да направим така, че европейският данъкоплатец да не плаща още повече за преструктуриране на банките. А, прегледа. За екологичните насоки още не сме приключили с прегледа ще видим какво ще се реши за възобновяемите енергии. Е, имаме насоки за енергоемките индустрии, където се предполага част е, от, е, техни... от тяхната дейност да бъде компенсирана от схемата за търговия с емисии Що се отнася до проблема с изнасяне на високовъглеродните производства в чужбина, никой още не ни е показал ясни данни е, доколко голям е този проблем. Но трябва много ясно да се разпишат условията за отделните сектори, защото някои от секторите ще плащат е, много по новата схема за търговия с емисии и те частично ще могат да бъдат компенсирани за социалните жилища. По новата регулаторна рамка потвърдихме, че това не е услуга от общ економически интерес, по която трябва да се дава предварително предупреждение. В случая с Холандия имаше оплаквания. Този казус бе решаван от моята предшественичка Нели Крус. Не знам дали продължава. В края на краща Холандия искаше аз да стана министър на жилищната политика на Холандия. Но аз е, лично казах ясно, че не ми е интересно да вземам този пост и, това, и те са тези, които трябва да решат. Благодаря, Дирк. Господин комисар, нека да се върнем към вашата страна. Споменахте държавната помощ в сектора на банките. И така стигаме до банкия. Няколко въпроса. Какво беше вашето участие като комисар в създаването на Банкия? Банкия представлява сливане на 7 регионални банки. Вие трябваше ли да коментирате или одобрявате създаването на Банкия и ако това е така, какво точно направихте? Това е от мен. Комисаря, отговорът е много прост. Аз въобще не бях замесен в създаването на банки. Сега ще дам думата на Обединената левица Николаус или Юрген? Николаус. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар Алмуня, говорихме за държавната помощ. Споменахте страни, които са изправени пред трудности. Употребихте ефемизъм. Всъщност положението е изключително драматично. Виждате какво се случва в момента. По отношение на корабостроителниците в Карамангас в Гърция. В миналото те получаваха държавна помощ. Поради тази държавна помощ комисията не позволи там да се създават други кораби, освен военни. Други поръчки не може да има. Съответно, по отношение на своите операции, корабостроителниците са в на улица. Те работят веднъж седмично, 6 месеца не са плащани заплати. Хората бяха толкова вбесени, че не само протестират на улиците, но и нахлуха в сградата на Министерството на отбраната. Какво можем да направим по отношение на тази незаконна държавна помощ? Е, нищо не можем да направим всъщност. В същото време обаче има голяма безработица и е, гняв. Вие сте комисар, но сте и испански политик. Там също е, ставате свидетели, в Испания имам предвид, на огромна безработица и гняв сред хората. Може ли да се преследва една такава политика, само защото се твърди, че Гърция не е върнала държавната помощ. Принципно сте прав. Но общо взето тук властва закона на джунглата. Очаквате ли в тази ситуация Гърция да върне държавната помощ? Няма ли по някакъв начин да смекчите своята позиция? Има ли някаква възможност въобще да се върнат тези пари? Може би може да се вдигне тази възбрана, за да има истински работни места в този сектор. Просто искам да разбера какво смятате по този въпрос. Благодаря. На няколко пъти се занимавах с този казус. Решението, ако не се лъжа, беше взето така, че да може тези корабостроителници да строят военни кораби, но не и граждански или търговски кораби. Така стоят нещата. Това условие се прилага в някои други случаи. В Испания, например, имаше подобно решение. Решенията трябва да се изпълняват. Вярно е, че във вашата страна положението е изключително тежко, но аз не мога да реша тези проблеми на Гърция, като заявя публично, че няма да следи за изпълнение на решенията в областта на държавната помощ. Така не се прави. Не по такъв начин ще решим проблемите на Гърция или на някои други страни. Още трима колеги са се записали. Астрид, Елиса и Рамон Астрид. Благодаря, господин председател, госпожо председател и господин комисар. Един въпрос за Дексия. Вие споменахте, е, че имам, има добра новина, че именно Дексия е, започва, за, изпълнява план за е, реконструиране от 2011 и сега е, последния е, петък миналата година се съобщи за закриване на е, Люк, Люкс, Люксембургския клон, който е най-големия, 80% е, притежава емира на Катар и 20% люксембургското правителство. Става дума за 530 е, милиона, които Катар трябва да изплати, е, но вие сте съгласни, че това е, е една а, аз а, е, сега им а, е, виждам проблем. Дак, Даксия като а, е, и поне френск, като частично френска банка а, трябва да а, намери нови 2 милиарда евро, 1,2 милиарда евро. А, на 20 септември. Е, вие сте съгледили за продължаване на срока до 31 януари 13 година на тази на гаранция от 505 е, е, милиарда евро, която трябва да се предостави от Франция, Белгия и Люксембург за да се е, осъществи преструктурирането на групата. Е, Люксембургското правителство е, трябва да продължи да участва е, в е, тази гаранция от 55 е, милиарда с 3%. Ако е, заедно Франция, е, Франция и е, Белгия не успеят да решат проблема, тогава господин Ю, Юнкер трябва да, да се изправи пред фалит. Е, с един огромен бюджетен дефицит. дефицит. Има и друг проблем, който е, е трябва да е, се е свързани с Евростат. Е, според Евростат Евростат мисли за обмисля интервенция е, намеса в е, тези държави Люксембург, Белгия е, и Франция. Е, колкото до бюджетните е, е, стандартни норми, е, мерките, които се предвиждат, са доста неудовлетворителни в економически е, смисъл. Какво мислите за е, това? Как гледате? Е, ако се прекрати действието на люксембургския клон на банката, Вие ще Във всъщност вие удължихте времената гаранция от 55 милиарда. Как гледате на този въпрос? Има решение, което е взето е, от е, ръководи, ръководството на Дексия, е, в което участват и акционерите за съответните е, гаранции, част от която е, аз не отговарям за това. Сега обаче какво е, прави комисията? Използвайки този е, инструмент, с който разполага, ние първо анализирахме е, изкупуването на БЛЛ. Е, 90, е, е, от 90% Нямаше възражение от съответните държави в този момент. Моята отговорност беше да се е, е, анализира в случая държавната помощ. Аз е, съобщих това на съответните министри Иден Люк. Нямаше проблем с това. Това е моята част от задачата. За останалата част не отговарям. Сега за гаранциите. До сега е, трябваше вече да е прият плана за преструктуриране на част от групата Дексия, от друга страна е, да се е, разпускането на другата, друга част от Дексия. Има споразумение между Франция, Белгия и, и Люксембург да представят, да, да предоставят тази държавна помощ, гаранция Нашата задача е да е, одобрим този вид гаранция и да се вземе окончателно решение за е, преструктуриране или разпускане на съответния клон. Аз е, е, сега не бих могъл да кажа, междувременно е, не трябва да се предостави държавна гаранция, всъщност трябва да има временна държавна гаранция. Аз не, предпо... не съм за този вариант. Аз предпочитам да имаме е, окончателно решение, но това не е в мои ръце. Аз изчаквам е, предложения от е, засегнатите страни, очаквам и е, отговор, е, дали положителен или възражения. Е, както вече е, сме получили в миналото план за преструктуриране на групата или разпускане на Дексия. Е, тази временна държавна гаранция, която трябва да се, да се да бъде продължена до януари, е, след съгласие между Белгия и Франция и Блю, Люксембург, макар Люксембург да не е акционер, той ще участва с 3 или 4%. По-голямата част е, се пада на Белгия, 60%, след това е Франция и една малка част е, е, се пада на Люксембург. Това не е едно споразумение, което е наложено от комисията, то е съгласно споразумение между трите държави. Трите правителства са решили така да си поделят гаранцията и за момента така стоят нещата. Аз не искам да предизвикам банкрута на моя приятел, премьер на Люксембург, затова и удължихме времената гаранция, защото всъщност вие не успяхте да, да излезете с окончателен план за преструктуриране тази, така, тази ситуация не можеше да продължи твърде дълго, защото се реализират загуби, които трябва да бъдат компенсирани, рекапитализирани. Именно държавите, акционарите би трябвало да предоставят тези средства. И накрая въпроса за Евростат и отношението аз е, е, вече не отговарям за този, е, този въпрос. Това вече попада в портфела на моя колега Самета, който, говори, който отговаря за данъци, митнически администрация и Евростат. Така че аз вече нямам нищо общо с Евростат. Um, значи твърдите, че сте невинен. Елиса. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин комисар, за това, че сте наш гост. Три въпроса. Първо, по отношение на все по задълбочаващите се практики, порочни практики по веригата на разпространение на храните. Те се случват на национално и европейско ниво. Така се пречи на конкуренцията от страна на дребните производители. Всъщност, това се прави чрез налагане на изключително ниски цени и така се стига и до злоупотреба с доминантно положение. Искам да попитам какво ще направите чрез мрежата за конкуренция, как ще помогнете на европейските и националните органи за борба с нелоялната конкуренция. На второ място, регионалната помощ. Справо казахте, че трябва да има равновесие, но на този етап, в средносрочния момент, в който се намираме, Имаме доклада Ван Ромпой, например, и някои други доклади. Не смятате ли, че е време да се обмисли някакво фискално сътрудничество? Поне по отношение на разпределението на средствата между страните, защото в момента има дива конкуренция, има фискален дъмпинг по отношение на данъците, регулаторен арбитраж. И последния въпрос е свързан не конкретно с Дексия, но с нещо ново. Съвсем скоро ще имаме банков съюз с надзорен орган за банките, но етапа на рекапитализация за тези банки, евентуалното спасяване, няма още европейска рамка. Трябва да има единен надзорник, но рекапитализацията и евентуалното спасение ще остане в ръцете на националните власти. И те ще използват пари на данакоплаците. Вие току-що казахте, че държавите имат различна възможност за намеса. Така че при какви условия вие смятате, че може да има европейски стабилизационен механизъм и какво ще е неговото въздействие върху климата на конкуренцията? И накрая, комисията ще подаде ли оставка и ще се превърне ли в орган за банково спасение? Ще отговоря на испански, казва комисаря. Сектора на дистрибуциите. Вярно е, не отричам, че може да има случаи, в които трябва да има намеса в общ европейски план. До сега обаче не сме ставали свидетели на нещо подобно. Ние създадохме специална работна група, тя има опит тъй като в нея участват национални органи с, своя натрупан опит. За момента не смятам, че се налага да има инициатива на европейско ниво, с изключение на някои странични въпроси, като опаковането на храните. Това са малко по- незначителни аспекти, но по отношение на основните практики на индустрията, до сега не сме имали такава необходимост. Ние разчитаме на практиките, установени в националните администрации. По отношение на фискалния дъмпинг, много важен въпрос. Договора, който постоянно се тълкува и от Европейския съд, казва, че една дискриминация в рамките на една конкретна държава членка, дискриминация от данъчен характер, нарушава правилата за държавна помощ. Ние се опитваме да попречим на преференциалното третиране в del control de ayudas de Estado. Eso... В а, системата на данъчното облагане на държавите членки за съжаление данъчното законодателство може да бъде променено само чрез единство в съвета и това създава проблеми. В много случаи, когато има изкривяване на вътрешния пазар не можем да действаме, защото законодателството не ни позволява да направим нещо подобно. Едно решение може да се приеме само с един души. Можем ли да внесем промени чрез промени на договора? Аз не съм за подобна стратегия, но в този конкретен случай трябва да се промени договора трябва да се направят и някои други по-спешни промени там. И накрая, по отношение на риска от дисбаланс, ако се премине към единен надзорен орган, без системата на спасяване и общите гаранции за депозитите, ако Европа действа на две скорости, това ще е нещо лошо, ще има изкривявания и общо взето ще нанесем повече щети, отколкото ще допринесем за доброто развитие. По отношение на това дали комисията трябва да стане орган за спасяване на банките, комисията всъщност действа като такъв орган макар че не искам да се ангажирам с конкретно мнение. Ние използваме възможностите, които ни дава настоящата система за държавна помощ. Винаги има ограничения, естествено. В случая с Дексия, ако ние бяхме един такъв орган, щяхме да наредим преструктуриране на цялата група, но тъй като не сме такъв орган за спасяване, за решаване проблемите на банките, ще трябва да оставим това на някой друг. И накрая Рамон. Благодаря. Добър ден, господин комисар. Добре дошъл отново в Европейския парламент. Няколко много бързи въпроса. В вестник Елпаис Паис от 5 октомври прочетохме, че Банко де Сантандер, ББВА и Лакаиша са основните елементи на така наречената испанска лоша банка. Какво смятате по отношение на тяхното акционерно участие в тази банка. На второ място, по отношение на спасяването на банките в Испания, едно от наложените условия беше да се продадат индустриални акции. Какво смятате по отношение на банкия, точно в този конкретен аспект? Когато говорим за Банкия, спомена и колегата Дирк Япинг, оставаме с впечатлението, че някои от по-малките банки бяха принудени да е, станат част от една консолидация, да се следят с по-големите банки. Имаше една банка, която беше и твърде голяма, за да фалира. И накрая нещо по конкретно. Вчера беше матча между Барселона и Реал Мадрид. Аз гледах този матч. Реал Мадрид подписа с Кристиано Роналдо за 90 милиона и с кака за 60 милиона преди 4 години чрез един заем от Испанска банка Знаете ли какво става с тези пари? Връщат ли се тези средства и това няма ли да доведе до нелоялна конкуренция в областта на спорта? Комисаря, ще започна с последния въпрос, тъй като той е много интересен за мен. Аз съм футболен за палянко. Аз искам да разбера как Байерн Мюнхен плати за Хавиер Фернандес, който дойде от моя отбор. Вече ви казах, че не съм кандидат за министър на социалните жилища в Холандия. Не съм и кандидат за губернатор, управител на испанските банки. Вече съм вземал някои постове в Испания. По отношение на въпросите, свързани с банките, трябва да ги изпратите на Дегингус или Делинде, бивши управители на Централната банка на Испания. По отношение на акциите в лошата банка, аз тук нямам мнение. Има страшно много анализи по темата, но аз лично нямам мнение. По отношение на меморандума за разбирателство, той не казва нищо за или против тази възможност. Продажбата на индустриални холдинги и акции – Тук вече имам малко повече познание. Говорим за планове за преструктуриране на финансови институции в Испания. Институции, които имат нужда от капитал, но не могат да го получат от пазарите и съответно ще трябва да получат инжекция с публичен капитал. Това е включено в меморандума за разбирателство един заем за ФРОБ, така наречения испански предпазен механизъм или бекстоп. Тези планове за преструктуриране бяха предварително необходимо условие, за да се получат пари по механизма за помощ. В момента има предоговаряне на тези планове, то не е приключило. Изготвяме в началото плановете за БФ, за Каиша Каталония, за Банка Валенсия. Имаме всъщност четири институции, които се национализират от ФРОБ. В този случай, ако има индустриални акции, които са част от баланса на тези компании, те вероятно ще трябва да бъдат продадени. Тези елементи в крайна сметка ще добият публичност, но когато приключат преговорите, същото мога да кажа по отношение на банкия, което отговорих и на господин Епинг. Аз не се намесвам в работата на банкия. Испанските власти решават за банки. Аз дадох лаконичен отговор на господин Епинг на английски. Сега говоря на испански и мога да кажа нещо повече. Някои прехвърляеми акции на тази банка ще бъдат превърнати в капитал, когато това се одобри от испанските органи. За момента няма отделни планове за банки, които да са представени. Плана, който бъде изготвен от испанските органи ще ни бъде предоставен. Ние ще го разгледаме в следващите няколко седмици. По отношение на футбола не ми провървя, не можах да гледам този матч. Всъщност, е, моят отбор вчера не игра. Благодаря. Благодаря за тези отговори на тези въпроси. Нещо искате ли да добавите, тъй като имаме още няколко минути? Така приключваме заседанието. Значи, утре сутринта, нека да ви напомня още веднъж ще работим в зала PHS 3 След това обаче за следобедното заседание ще се върнем в тази зала, тъй като за съжаление тя сутринта ще бъде използвана за по-голямо заседание. Ще се говори утре за паричния диалог. До утре!